Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започваме преди обедното заседание на нашата комисия. В началото искам да поздравя гостите на госпожа Мюлер. Те са членове на Баварското културно дружество. Добре дошли. до pierwszego głosowania. Ja prosiłem Państwa o... Сега e, по дневен ред се предвижда гласуване и направо можем да преминем към първото гласуване, ако както ви помолих с нощи всички носите своите карти. Първото гласуване е в връзка с директива на парламента и съвета по отношение на здравеопазването на животните. Господин Ясенко Селимович е докладчик. Желаете ли да вземете думата сега? Thank you very much, Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че стигнахме до тук. Доста време ни трябваше Надявам се, че ще гласувате за предложението. Всъщност това е плод на почти 10 годишна работа. Аз наследих постигнатото от моя предшественик. Много се радвам, че сега мога да го продължа. Надявам се, че колегите ще го оценят. Наистина им благодаря за подкрепата. Благодаря. Nie złożono, proszę Państwa, żadnych poprawek, a więc będzie to głosowanie. Не са поступили предложения за изменение, така че започваме електронно гласуване. Направо преминаваме към гласуването. Начало. Ще сте загласували? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Първото гласуване винаги е малко по-продължително, но ето, че приключи. Честито на докладчика. Фантастичен резултат от гласуването. Так, odnotujemy в документах. Господин Войчеховски, без да искам, гласувах грешно. Моля да имате предвид реалния ми вод. Председателят, да, разбира се. Сега за доклада на госпожа Агилера. Знаете, че отложихме гласуването за следващото заседание. С нощи ви обяснихме защо. И гласуваме по точка 8. Господин Дантен е докладчик, а водещата комисия е Реги. Докладът е за политиката на сближаване в планинските райони на ЕС. Може би няколко уводни думи биха били уместни. Моля, докладчик. Не желаете? Добре, при това положение преминаваме към гласуването. Започваме по списъка за гласуване с компромис номер 6. Принципи на ОСП по отношение на планинските региони. Компромисите, впрочем, се гласуват, както винаги, електронно. Начало на електронно гласуване за компромис 6. Край на гласуването. Благодаря. Следващия компромис, компромис номер 3. Начало на гласуването. Електронно гласуване, компромис номер 3. Край на гласуването. Компромисът е прият. Преминаваме към компромис номер 4 начало на гласуването по този компромис. е замекам? Край на гласуването. Благодаря. Изменение 58. Гласуваме дигане на ръка за, против. Благодаря. Отхвърля се. Компромис номер 9. Опростяване на ОСП и на административното бреме. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Компромис номер 5. Стратегии по отношение на планинските и макрорегионите. Начало на гласуване за компромис номер 5. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 15. Начало на гласуването по компромис номер 15 на тема туризъм и природно и традиционно културно наследство. Край на гласуването. Компромис 13. Климатични и екологични аспекти. Начало на гласуване. Край на гласуване. Благодаря. Приема се единодушно. Изменение 67 с вдигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис номер 7. Оттегляне, всъщност, предложение за изменение 70 за Господин Дорфман и Дес са го внесли. Против. Приема се. 71 на госпожа Нойхл. За. Против. Отхвърля се. 73. Не, казва председателя, електронна проверка за 71-во предложение, начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. 73-то предложение за, против, отхвърля се. Сега вече стигнахме до компромис номер 7 по втория стълб. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7 подпрограми за планинските региони. Компромис 8 поправя се председателят. Край на гласуването. Благодаря. Продължаваме с компромис номер 10 инфраструктура и публични услуги. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 11. Обучение и образование. Край на гласуването. Преминаваме към изменение 106. Моля, вдигнете ръка. Кой е за? Против? Отхвърля се. 101 за. Против? Отхвърля се. 111 за. Против? Отхвърля се. Компромис 17. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Млечно, млекопроизводство в планинските региони. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Това беше много важен е, компромис във връзка с млекопроизводството. Минаваме към компромис 16. Горско стопанство. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 12. Kobiet. Otwieram głosowanie nad kompromisem ролята на жените. Начало на гласуването. Край на гласуването. И пак. Преходим до поправки 114, гласуване през поднесение ронг. Изменение 114 вдигане на ръка за, против, отхвърля се. 118 за, против, отхвърля се. Компромис 14. Местни пазари, кратки хранителни вериги и така нататък. За. Извинете, казва председателят. Начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. Благодаря. Преминаваме към изменение 135 за За. Приема се. 136 за. Против. Отхвърля се. 137 за. Против. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за 137 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто двадесет и девет за. Против. Отхвърля се. 143 за. Против. Отхвърля се. 140 за, против, отхвърля се. Сега преминаваме към останалите точки за гласуване от преамбюла. Изменение номер едно на господин Дантен за приема се. Номер 2 за. Приема се. Номер 3 за. Приема се 4. Приема се 5 за. Приема се 6 за. Приема се 7 за. Приема се. Компромис 1 целите на Европейския съюз в аграрния сектор на планинските региони. Начало на гласуването, край на гласуването. Компромис 2. Предизвикателствата в планинските райони. Начало на гласуването. Край на гласуването. Начало на гласуването, казва председателят. Край на гласуването. Гласуваме компромис номер 2. Изглежда съм се разсеял, казва председателят. Край на гласуването. Продължаваме с гласуване на така измененото становище електронно гласуване, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които гласуваха. Благодаря на докладчика. Господин Дантен, сега искате ли думата? Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да благодаря на първо място на докладчиците в Сянка и техните сътрудници, е, защото ние работихме много добре заедно. Искам също така да благодаря на екипа, на комисията. Благодаря на всички, които гласуваха. Благодаря. Оф, как да изчезне това? Благодаря ви. И с това мисля, че можем да благодарим наистина на нашия колега. Докладът е много важен, защото е необходимо да поддържаме планинските райони. Всъщност в доклада се обхваждат всички проблеми от производството на мляко до проблемите на жените. Наистина изключително обхватен подход. На 16 и 17 март предстои гласуване в комисия Реги, а през май е гласуването в пленарна зала. Това ще бъде гласуването на всички колеги. Сега преминаваме към девета точка – размяна на мнения с Европейската комисия представители на ГД Земеделие и развитие на селските райони. Темата е привеждане в съответствие и упростяване на вторичното законодателство относно плодовете, зеленчуците и виното. Ще дам думата на представителя на комисията. Добро утро, добро утро на всички представители на комисията. Господин Корта от името на комисията ще ни обясни основното в регламента за плодовете и зеленчуците. Това е много важна тема. Знаем, че интересът е огромен. От сега виждам, че много колеги искат думата. На второ място ще разгледаме и стандарта при етикетирането на вино. И тук също комисията би искала да подобри действащите норми. Разбира се, работата по делегирания акт е в много по-напреднал стадий, но след като бъде прият крайният текст, парламентът ще може да представи своите възражения, ако желае. Ние ще разполагаме със срок от 10 месеца, като няма да имаме право да наложим вето върху текста за виното. А сега ще дам вино думата на господин Корта. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря за възможността да разговаряме по теми, които наистина са изключително съществени. По-конкретно, ще говоря за вторичното законодателство, делегираните актове и актовете за изпълнение по националните програми в подкрепа на отглеждането на плодове и зеленчуци и производството на вино. Това са две различни области, но е осъществен голям напредък. Ако ми позволите, ще използвам възможността и да обясня къде не сме постигнали напредък пазарните стандарти и етикетирането си остават проблемни. Знаем, лесът към тях е огромен. Получихме множество писма, предложения. Някои от тях идват и от съвета, други от заинтересованите групи, самия отрасъл на винопроизводството. Но по третата област, която представих, все още нямаме предложения. Първо, каква е нашата подкрепа и защо пристъпваме към такава програма? Необходимо е първо да очертая предисторията. По-настоящем имаме основния акт за обща организация на пазара, регламент 308 от 2013 година, част от реформата на ОСП. Та, по този регламент имахме около 200 вторични регламента на комисията, повечето от тях актове за изпълнение. Съгласно Лисабонския договор и регламент 308, ние трябва тъй да се каже да лисабонизираме, колкото и да е ужасна тази дума, всички тези актове. Това е всъщност причината а, в основата на нашите усилия. Ние работим заедно с вас и държавите членки, както и заинтересованите групи, използваме тази възможност и да опростим законодателството, да приложим последователен подход към целия отрасъл. Това е много важно за комисията. Целта опростяване е водеща, но основното е привеждане в съответствие с Лисабонския договор. нещо залегнало и в регламента за общата организация на пазара. Целта, която си поставихме при привеждането в съответствие е да намалим общия брой регламенти от 200 до около 40, да стигнем до 40 делегирани актове и актове за изпълнение – Според комисията този подход е разумен и отговаря на целите на комисията Юнкер да се законодателства по-добре, да се цели опростеност. Разбира се, това не означава дерегулация. Но, за да изпълним целта си, още 2014 година ние започнахме с някои доста новаторски стъпки. Приканихме и самите държави членки на един много ранен етап да споделят своите идеи. Трябва да кажа, господин председател, че сме до някъде разочаровани в ГД Агри от участието на парламента в този процес. Като че ли то не е достатъчно добре организирано. Вашите експерти са винаги поканени да участват на заседанията заедно с държавите членки, но участието им е доста незначително. Аз наистина бих ви приканил, макар че това не е в моите правомощия, да помислите, защото ние ангажираме държавите членки на един много по-ранен етап и няма смисъл да ви обясня какво се е случило едва когато сме на финалната права. Това исках да кажа като въведение – Мисля, че освен това на всеки 6-7 месеца ви изпращаме списък на делегираните актове, по които работим, за да сте уведомени за това. И, разбира се, винаги сте поканени да участвате на заседанията. В крайна сметка комисията приема тези текстове, но е много важно вие да участвате пълноценно, защото извършвате двумесечна проверка. Сега нека пристъпя към националните програми в винопроизводството. Програмите са много важни. Ако очертая политическия контекст, ще разберете защо го казвам. Те са и много успешни. От 2009 година насам тези програми, финансирани от Европейския съюз, оказаха огромно влияние върху износа на вино извън Европейския съюз. 2015 година отбелязахме 9% увеличение на стоиността на този износ, 3% увеличение на обемите. Много важен търговски баланс за Европейския съюз. Освен това е предвидена сума 1,1 милиард евро всяка година сума за подкрепа на винопроизводството. Както виждате, мерките са съществени и за това и законодателната работа трябва да бъде изпипана. Ние работим по акта за изпълнение, плод на почти две годишни усилия на експертите. Надяваме се да бъде гласуван много скоро в комисията. Делегираният акт ще бъде прият след няколко седмици и ще ви бъде представен на вас и на съвета за проверка. Кое е основното в тези два акта? Ние въведохме най-вече яснота при програмите по първия стълб, както и мерките за подкрепа по втория стълб – Доклада на аудиторите в тези области беше много критичен. Именно за това ние разработихме тези актове, така че да се избегне всякакво двойно финансиране и да не се случва един и същ бенефициер да ползва мерки и по първия и по втория стълб. Това е забранено от закона. Разгледахме авансовите плащания, възстановяванията на разходите и цялата система за контрол и уведомяване. При плодовете и зеленчуците също работим по делегиран акт – и акт за изпълнение, вече се проведоха около 10 заседания с експерти от държавите членки. Те започнаха още 2014 година, продължават и до ден днешен. Разговаряме и с е, заинтересованите групи Копа Кожиега, както и различните производители произ производителни сдружения и организации. Надяваме се делегирания акт да се приеме до няколко седмици. Всъщност, от ключово значение при схемите за подкрепа при плодовете и зеленчуците е свързан с организациите на производителите – те са най-важните, затова и делегираният акт е много подробен. Той съдържа едни доста сложни правила за начините на организации на тези сдружения на производителите. Освен това, ние проверяваме как да бъдат финансирани, така че да се изпълнят законовите изисквания. Правим го, тъй като имаше доста финансови корекции в пет от държавите членки и то съвсем наскоро. Ясно е, че тук има някакъв проблем и ние се опитваме да го разрешим с въвеждането на тези правила. Искаме да избегнем финансовите корекции. Какво включихме в текста? Има важна разпоредба, например, за минималния брой членове на сдружението, за да бъде признато това сдружение като сдружение на производителите. На второ място продажбата на продукти към членове извън сдружението, демократичната отговорност и отчетност – и възлагането на външни изпълнители на дейността на производителите. Ако на производителите се разреши да взимат съвместни решения по ценообразуването, управлението на доставките и така нататък, органите за конкурентоспособност в държавите членки ще искат да извършват надзор, комисията също. Ето защо ние искаме да позволим този вид дейност, съгласно някои от изискванията на ОСП, те позволява такава дерогация от правилата за конкурентоспособност, но всичко това е разрешено единствено ако се изпълнят определени изисквания. И всъщност с новите актове, ние искаме да обясним много ясно какво е позволено. Или се работи колективно в такова сдружение, или се работи напълно индивидуално, като частно лице на пазара и тогава това лице поема собствения си риск. Но правилата са много сложни. Аз давам този пример само за да се разбере по-добре какво се опитваме да разрешим. Съществуват освен това и наднационални сдружения. Наскоро посетих представители на такова сдружение в Мадрид и бях изключително впечатлен от това как е организирана работата от много здравите връзки и в рамките на Испания и извън нея. Разбира се, ние се опитваме да им помагаме. Има и нещо друго. Екологичните изисквания, те също са много сложни. Водим се от основния акт, регламент 308, но той изисква производителите да извършват и екологична дейност. Трябва да се знае, например, каква част от членовете на сдружението е необходимо да изпълнява това изискване. Още нещо, което ми се струва важно, е системата за входна цена. Нещо, което не е свързано с друженията на производителите. Но ние искаме да можем да контролираме режима при внос на плодовете и зеленчуците. Тук имаме добре разработена система, предвидени са доста задължения, налагани на Марокко чрез делегирания акт ние пак се опитваме да опростим системата на входната цена. От предварителния вариант се вижда, че ние не искаме да се фиксира ежедневна, а ежеседмична стойност. Тук прибягвам до някъде до професионалния жаргон, но го използвам, тъй като и за митническите органи, и за потребителите е важно какви ще са входните мита, няма ли те да са твърде високи. Тук разговаряме с търговците, с Марокко, Както казах, ние искаме цените да се фиксират не ежедневно, а ежеседмично. Работим в тази насока. Сигурно тук ще има въпроси, но няма окончателно решение. Трите държави членки, които са най-засегнати от вноса на домати Испания, Италия, Италия, Испания, Италия и Франция, както и Марокко, от друга страна, се интересуват живо от нашето предложение, което означава, че комисията или много е сбъркала, или наистина е стигнала до някаква златна среда. Но разбира се, мога да, да този проблем. И накрая продажбата и етикетирането най-вече в сектора винопроизводство, нещо, което привлича много внимание. Пак ще кажа, че въпросът трябва да се разглежда в неговия контекст. Ние се водим от регламент 308 и в този случай. В миналото сме приели 15 регламента за пазарните стандарти и етикетирането. 15 различни регламента регламента за всякакви видове продукти. Всички тези регламенти са актове за изпълнение, трябва да се приведат в съответствие. Сигурно ще стигнем до поне 30 регламента, които да се разделят на делегирани актове и актове за изпълнение. Не е много привлекателно като идея, очевидно, за това се допитахме до държавите членки и експертите. Не можем ли да слеем някои от тези актове? Да имаме текст, който покрива всички пазарни стандарти, изискванията за уведомяване, всички тези хоризонтални теми на едно и също място, а не те да се повтарят до безкрай. Искахме да използваме и в този случай възможността за упростяване. Започнахме работа съвсем скоро. Все още не сме осъществили кой знае какъв напредък, няма и конкретни предложения на този етап, но ви уверявам, че какъвто и да е крайният резултат, той няма да оспори политическия компромис от 2013 година. Ние не променяме същината на нормите за пазарните стандарти. Не искаме да променим основното в етикетирането на виното, например, или каквото и да било друго, но това е обяснявано неведнъж. Беше приложено и от колегите и въпреки това виждаме, че има доста големи безпокойства. Смята се, че ние искаме да дерегулираме или да се откажем от определени норми. Това не е вярно. Именно за това в светлината на всички поставени въпроси казахме, че ще извършим оценка и ще разгледаме въпроса в по-голяма дълбочина. В крайна сметка може би е по-лесно да не пипаме тези правила въобще. Когато обсъждах с колегите и комисията онзи ден, е, стигнахме до извода защо въобще да променяме нещо. Нека да стоят нещата така както са. Е, за щастие обаче трябва да го направим, защото това изискване разделя е, законодателството на две категории. Няма мърдане в даден момент е, хората ще се питат защо има само изпълнителни актове за тези норми. И това няма да стане а, е, скоро, но в даден момент те ще стигнат до съда и ще кажат а, е, не искам този пазарен стандарт, защото трябва да е делегиран акт. Така че посланието е да работим заедно и да стигнем до това разделяне на даден етап. Има и още един процес, на който искам да ви обърна внимание. Някои от разпоредбите по пазарните стандарти, свързани с контрола им, стандартите по настояще няма, не съдържат правила в ОСП как да бъдат е, контролирани. Това означава, че държавите членки ги контролират. Тъй като тук това не е свързано с средства, не е свързано с средства от ОСП. Контролерите не гледат на това като на приоритет, няма правна база. Така че държавите членки контролират, не знаем точно как става това. И това е една от причините, защо при една правна процедура в парламента и в съвета официалния регламент за контрол на храните и фуражите – 882 от 2004 тече дискусия за контрол на пазарните стандарти да бъде е, включен в този регламент. Това е всъщност изменение, което дойде от вас, от парламента. Ако мине този закон и с, по това работят колегите ми в Генерална дирекция Санта, не от моите е, служби, тогава ще имаме различни правила за контрола. И това отново ще наложи да разгледаме е, настоящия регламент. Така че ние не бързаме. Аз е, не идвам тук да ви кажа, че комисията ще излезе с нещо конкретно скоро. Напротив, но в даден етап ще трябва да задвижим процеса. Благодаря ви много за вниманието. Сега ще направя всичко възможно да отговоря на въпросите ви. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze. Przechodzimy do wypowiedzi. Благодаря, господин Корте. Сега имате думата за въпроси. Госпожа Харенс. Благодаря. Благодаря и на комисията за това, че дойде тази сутрин да ни е, говори по толкова важни теми и зеленчукопроизводство и виното. Аз съм загрижена тази сутрин, защото смятам, че плодовете и зеленчуците е, е една тема, която е, е свързана с е, правилата на търговия с Марокко. Трябва да, се, е, да си припомним, че предишния режим имаше няколко критики и възражения на производите на домати от Европа, свързани с проблемите, причинени от кралство Марокко. Това беше една тема, която продължи да бъде скандал години наред. За щастие сега може да имаме система по-добра от а, предишната, която избягва злоупотребите, но а, още започнала реформата и а, а, Марокко си измисли трик да а, вкарва черешки, домати черешки и по този начин се увеличава значително цената на доматите но в реално това, което става е злоупотреба, защото нормалните домати е, се продават като чили по-скъпо от е, е, колкото трябва, както трябва да има и някакво тук, някаква санкция. За това се трябва да има разграничаване между малките доматчета черешки и, и както иска и Франция, и, и това да стане в съответствие с и тези марокански домати в носа. Тоест, трябва да се, ако трябва да се опростават, опростават и привеждат в съответствие нещата, всяка страна трябва да се изиграе ролята. Ние, като да речем, че сме два отбора и е, е, не може на единия да затворим да сложим на очите лента и да не може да гледа как играе защото предишните е, е, законодателства имаше много възражение по темата е, за доматите и вноса им от Марокко. Испания иска това, не само Испания, но и Италия и Франция. Това са три държави членки, производителки на домати в един и същ сезон и трябва да го имаме предвид. Е, е, също така и компенсациите, когато се изтеглят стоки от е, пазара. Дошъл е момент да се актуализират тези пари. Цени, извинете. Притеснена съм и по темата за виното, защото в работния документ изчезнаха много норми, които съществуват в момента. Те не са включени в работния текст е, много от тези норми, които се прилагат в момента в е, е, териториите по происход. И може ли комисията да обясни защо иска да изчезнат, например, запазената авторизация, защо едно вино, което, например, се произвежда в Рибера де Дуеро, е трапезно вино, защо да не може да се каже, че е от Рибера де Дуеро? Е, или ако е от Риоха, да пише, че е от Риоха. Е, това, е, ако не в противен случай, потребителят ще бъде объркан. Не смятам, че комисията иска потребителите да се объркат. Така че, например, географските райони могат да се появят само в деноминацията на региона. Или пък защо да не се спомене традиционните защо това изчезна традиционни региони? Например, трапезните вина да посоча това или пък посочване на сортите. Например, италяни Амброско, дали може да, може да се сложи само на вината от Емилия Романия. какво искате да кажете, че италианците е, да могат да слагат това, този сорт и да смята един финландски потребител, че пие вино от Емилия Роман, нали? Защото всичко това, което изчезна от нормите, е, трябва да се включат в е, работния документ, за да сме спокойни и да не смятаме, че трябва да се получи една пълна дерегулация. И в заключение, ако може комисията да ми каже, каква е структурата на винарските дали ще имаме на винарския сектор един единствен документ или всички сегашни норми в различни е, документи. Защото ако е, продължаваме да смятаме, че действаме по е, този начин, както за потребителите, така, за производителите, така и за а, търговците на вино, ще се получи едно голямо объркване за всички. Благодаря ви. Господин Дофман. Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте тази дискусия за днес. Има три неща, които ме интересуват. Очудих се много. Ми моля ви, господин председател, да погледнете още веднъж е, уводното изречение на представителя на комисията. Ние ние, които всъщност, чиято задача е да следим издаването на делегирани актове, никога не биваме информирани и привличани. А господина каза, че не сме били информирани просто защото не сме присъствали. Струва се да се позамислим по този въпрос. А и въобще това, което каза господина за качеството на участието на пар- парламента, си струва да бъде обсъдено и може би трябва да помислим дали парламента трябва да бъде представен на нивото, на което е представен в момента. Тук давам право на господин Корте, защото парламентът просто не присъства в началния етап на дебатите и се стига до проблеми. А сега по същество за плодовете и зеленчуците. говоря от гледна точка на а, производителите на плодове и зеленчуци в Италия. Организацията там е че, такава, че в сдруженията членуват не отделни фермери, а кооперативи, които кооперативи от своя страна имат за членове малки стопанства или единични фермери. Поне в моя регион и в много други италиански региони нещата работят много добре по този начин. Мисля, че има и други страни в Европа, където се прилага по същия начин добре а, пазарната уредба за плодовете и зеленчуците. Сега като слушам какво се предвижда, започвам да си мисля дали правилата, които спазваме сега, ще могат да останат в действие. Защото прехвърлянето на, на някои а, на някои задължения на самите фермери се е равнопоставено на прехвърлянето на задължения на трети лица. Тук трябва да помислим. Имаме чудесна, ефикасна система, която много добре служи на целта, която преследваме, а именно концентрирано предлагане. Нека да останат така правилата, да не се променят. Много ясно трябва да се дефинира, освен това, кога новите правила ще влязат в сила. Се в сегашния проект от текст не става ясно. Трябва да стане ясно, че ще влезе в сила на 1.1.2017. И на трето място за виното. Знаем, че винаги чашата е или полупълна, или полупразна. Мисля, че предвиждания правен акт предвижда шансове за упростяване. Ние винаги сме подкрепили изменението на вторичното законодателство по посока на упростяване. Това, че до сега законодателството се пишеше тук в Брюксел, пречеше, защото в някои случаи е, някакви минимални изменения на законодателството буксуват с години в комисията, просто защото комисията няма е, ресурса да ги осъществи. Мисля, че по-малките, по маловажните изменения трябва да се делегират на държавите членки, а комисията да се занимава с наистина важните неща. Нови а, наименования за происход, нови правила на пазара. Въобще говоря за сериозни изменения на съществуващото законодателство. Мисля, че така от една страна ще облегчим комисията, от друга страна ще дадем възможност за гъвкавост на държавите членки. Що се отнася до обозначаването на сортовете, съгласен съм с колегата Естра Херент, мисля, че когато се използват сортове трапезни вина, трябва да се... Не бива да забравяме, а трябва да уважаваме компромиса, постигнат преди няколко години. И сега не е редно да се опитваме чрез делегирани актове да разклащаме този компромис, който беше достатъчно труден в рамките на дебата на пазара за вино. А и няма смисъл. Каква полза, ако някой производител в Испания или Италия използва определено е, наименование? Мисля, че принципа на териториалността за сортовете, които са строго местни, си се спазва, особено в Южна Европа, в Средиземноморието, те са важни. Нека да уважаваме компромиса, който вече е постигнат. Това са защитени сортове, които могат да се продават и без наименование за происход. Мисля, че комисията е на същото мнение по този въпрос. А иначе и с това приключвам при цялото разбиране за това, че нещата трябва да се обобщават, не ми се иска утре обикновеният винопроизводител, който поръчва своя етикет, да трябва да гледа в пет регламента какво трябва да напише в, на този етикет. Нека да облегчим и самите крайни потребители. Нека да има, разбира се, хоризонтално законодателство, но то да води до намаляване на броя на делегираните актове защото ако а, производителят трябва да търси нормите в различни правни актове, едва ли ще постигнем желания резултата, именно упростяване. Господин Себастиан, благодаря. Мисля, че дебата тук тази сутрин е много важен, интелигентен представителя на комисията съобщи, че не, не му се ще да говорим за дерегулация. За да не говорим за дерегулация, трябва да имаме доказателства, че това упростяване, с което сме съгласни, не представлява всъщност дерегулиране. В този смисъл съм съгласен с думите на колегата за съответното конкретно вино поне да има всички е, признаци, които има признаци на норми, които са опасни за е, потребителите е, защото тук трябва да засилим нещата за производителите. Искам да а, наблегна, че организациите на производителите са средство за постигане на повече е, приходи. Те не са крайната цела, са е, едно средство. А в е, сектор на плодовете и зеленчуците също имаме, е, е, трябва да се стигне малко по-далеч. Един важен въпрос е, на е, входните цени. Трябва да коригираме е, това е, е, особено с доматите, идващи от Марокко. Не знам дали тук трябва да е ясно, че този отрасъл наистина е в отчаяващо положение. Целият юг на Европа, много от а, териториите, които, зоните, които бяха посветени на плодове и зеленчуци, сега са изоставени и е катастрофа това, което се получи в сектора ако ние тук не се загрижим, защото производителите да имат, така че те да имат приемливи цени, няма да има плодове и зеленчуци, произведени в Европа. Е, това не е решение, Продължаваме все повече да внасяме от трети страни плодове и зеленчуци, които са третирани с химикали, които са забранени в Европейския съюз. Цените на плодовете и зеленчуците за нашите производители в момента не може да поддържа производителността в сектора. Проблема е много важен, не си го измислям аз. Това е, е нечестна не конкуренция от трети страни споменавано е и в Съда на Европейската общност. Марокко е, изнася продукция, която произвежда там и трябва да го имаме предвид от коя страна внасяме и при какви условия. Накратко, цените за изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, цената, която се плаща, за да може да се избегне някоя катастрофа, например в производство, например от Валенция, Гранада. Това цено, тази цена не може да покрие всички усилия, които производителя е положил за продукта. И още две неща въпроса за предлагане на пазара, за пласмент на пазара. Е, не функционира по този начин този отрасъл, защото е, много случаи производителите е, продават чрез вносител. И накрая, аз съм от зелените, да говорим по екологичните въпроси. Организацията на производителите трябва да си плащат съответните е, вноски за екологични цели. Те са направили обаче много подобни инвестиции, екологични инвестиции и е, е, трябва да има условия за помощите, които им се дават, да помогнем на тези, които са изпълнили нормите, да продължат в този дух, но да има и едно решение за всички. Благодаря. Благодаря. Господин Цулло. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на комисията за всичко, което каза. Ще ми се обаче да се уточнят някои неща, особено във връзка с винарския сектор. А, регламент 607 от 2009 година трябва, следва да се измени в частта си етикетиране и указания за происход. Тъй, че щем не щем, ние трябва да се придържаме към този регламент, макар че има някои неясноти и неточности, свързани с него. Мисля, че винопроизводителите трябва да бъдат успокоени защото е ясно, но трябва да им се каже, че тези изменения не са предлог, под който да им се отнемат гаранциите, които имат в момент, особено, що се отнася до продуктите с указание за происход. Представителя на комисията спомена член 32, т.е. географски наименования. Има, разбира се, различни техники на производство. Ето защо този член трябва да се актуализира, така че защитата, която съществува днес, да отпадне, но комисията същевременно да гарантира че сега съществуващите гаранции няма да се намалят след влизане в сила на измененията. Така ще можем да успокоим представителите на отрасъла, че така указанието за происход означава качество. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Корте е, за много ясното представяне и е, за призива парламента да участва по-активно. Имам два коментара. Първо, при виното мисля, че тук напредъкът не е толкова голям, колкото при плодовете и зеленчуците. При виното ще трябва да приведем в съответствие, това е ясно, но е необходима голяма предпазливост. Особено, що се отнася до компромисите от 2008 и 2013 година. Няма да крия, Обясненията, които чухме, ми напомниха за позициите на една от страните във винопроизводството по време на преговорите 2012-13 година. Тази страна в преговорите беше срещу въвеждането отново на определени права за производство. Това означава, че е необходимо да се мисли не само за производството на вино, трябва да се мисли и за потребителя. Изключително съществено изискване е изискването за защитеното географско указание, което да е представено на етикета всъщност има най-различни документи, които в крайна сметка водят до някакво етикетиране, което е абсолютно неразчитаемо. Струва ми се, че има какво да се работи още заедно с съвета. Разбирам, че ГД Агри има своите трудности, ние всички трябва да внимаваме много да се зачете член 39 от Лисабонския договор. Той дава възможност за дерогация от конкурентоспособността в областта селско стопанство. Същевременно Генерална дирекция конкурентоспособност би трябвало също да го има предвид при преговорите с СТО. Има изисквания, които ще бъдат наложени и които не отговарят непременно на това, което ни беше обяснено за опростяването. В текста сме предвидили тригодишен срок, което означава, че контролът ще се извършва на три години, а не всяка година. Нещо друго, което ме притеснява. Самите производители. Знаем, че при плодовете и зеленчуците има доста колективни организации и това до някъде компенсира сравнително ниските доходи. Това е отрасъл, в който производството не може да се складира. Освен това, самият отрасъл е много уязвим, зависи от купувачите. За това и определенето на цената е от съществено значение. Ние би трябвало да запазим възможността за колективно договаряне. Има и някои текстове, които ми се струват доста неясни и противоречиви, що се отнася до базовия регламент. Но аз писменно ще ги обясня на господин Корте. Готов съм да работя с комисията по дадения текст. Посел Де Кастро, пани Господин Де Кастро, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вече всъщност изразихме повечето от своите притеснения, свързани с делегираните актове, но искам да се върна на казаното от колегата Дорфам да приканя господин Корте – като се води от уводните му думи, да вземе под внимание участието на парламента. Вярно е, ние трябва да се организираме по-добре, но комисията би трябвало да ни информира по-добре, да се обръща на първо място към нас, защото ние имаме доста тревоги при плодовете и зеленчуците, не разбираме причините за някои от промените Изтъква се опростяването, но ми се струва, че съществува опасността да се зачеркнат постиженията, свързани с това концентриране на предлагане в Европа. Всъщност, ако проект от делегираните актове при плодовете и зеленчуците се приемат, ще настъпи раздробяване, докато ние години наред искахме да има уедряване, да има групиране на производителите. Що се отнася до виното, трябва да разберем какво точно се има предвид, като говорим за промени. Базовия регламент изисква това привеждане в съответствие, съответно делегирани актове, актове за изпълнение, но не би трябвало ние да заставаме срещу основните регламенти на ОСП. При виното всъщност предвидените норми работят добре. Още от 2009 година насам не е защ... гарантирана защитата. Не виждам защо да променяме нещо, което работи добре. Мисля, че засягаме много деликатни теми и не би трябвало да се казва, че парламентът е, просто не участва на заседанията с експертите. Ние трябва да бъдем информирани и имаме също така право на вето по тези актове, съгласно Лисабонския договор. Госпожа Агилера, благодаря господин председател. Искам да благодаря на комисията за предоставената работа и за усилията по важни делегирани актове. Аз, както и предходните колеги, обаче имам някои притеснения във връзка с проекта. Според мен, направеното предложение има за цел опростяване. Но ми се струва, че има въпроси, които се решават не само опростенческия се променят основни моменти от базовия регламент. Освен това, предложението ми се струва, че ще доведе до някои трудности за организациите на потребителите и изпълнението на техните кооперативни програми, защото те наистина ще се изправят пред някои бариери. Броя, минималния брой членове на организацията, който се оточнява, комерциализирането по отношение на трети страни, екологичните изисквания, изпълнявани от самата организация на потребителите, както и пускането на пазара и входната цена всичко това са елементи, които за мен са много съществени. Струва ми се, че наистина се стига много по-далеч от едното упростяване. Просто се променят основни правила. Същевременно не се променя нещо, което е изисквано много пъти от нашата комисия и от производителите. Какво става с цените на изтегляне на продукцията? Комисията казва, този инструмент се използва само в 27% от случаите. Може би се използва в малък процент от случаите, защото тези цени на изтегляне не отговарят на актуалната цена и е необходимо да се използва различна формула. Така че не знам, може би този въпрос е политически, но така или иначе не е засегнат в новия текст. За това ми се струва, че трябва да се обърне внимание какво се прави за тези цени на изтегляне на продукцията и защо този инструмент не се използва. Исках да обсъдя и на измененето на входната цена. Както казаха и колегите, случая с доматите е скандален. Няма да говоря много за тях, защото колегите вече обясниха за какво става дума, но е ясно, че тук е необходима промяна. И всъщност промяната трябва да бъде насочена към решаване на въпроса кой може да внася от Марокко, защото има голяма разлика между големия домат и домата тип череша. Аз живея в зона, където се произвеждат домати и трябва да ви кажа, че такива зони като Гранада или Мурсия в момента са подложени на огромни трудности. Така че добре, нека се направи упростяване, ние сме съгласни, че то е необходимо, но ми се струва, че вие отивате много по-далеч от упростяването, а същевременно не давате решение на основния проблем – как да се помогне на производителя, как да се помогне на неговата организация. Искате да промените някои от нормите, по някои от тях не сме съгласни. И също съм готова, както и колегите, да помогна, за да стигнем до решение в полза на европейското селско стопанство. Благодаря, господин Грибат. Всъщност, Господин Андрю, искам да благодаря за това, което чухме. То ни даде някои уверения, но също така Има и какво да се попита. Всъщност госпожа Агилера вече спомена доста от спорните теми, плодовете и зеленчуците, доматите. При виното също има някои въпроси от общ характер. Е, това докладване не по дни, а по седмици. Имаме доста проблеми в тези отрасли и не трябва да се променя това, което работи добре, особено при виното. Е, вече говорихме за реформите 2008 2013 година. Господин Дантан ги посочи. Наистина не бива да променяме нищо по вече постигнатите резултати Съответно, новите делегирани актове и актове за изпълнение не бива да се използват като претекст за промяна на законодателството. Трябва да бъдем отговорни и внимателни. Аз също, подобно на колегите, бих уточнил, че става дума за деликатни теми и не бива при това опростяване да се заплаши постигнатия баланс при плодовете и зеленчуците или виното. Отрасъл е много чувствителен, много притеснен от един възможен дисбаланс. Това е, всичко друго мисля, че вече се каза. Мадалко. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Кортес за доклада. Критикувате, че парламентът не е достатъчно участва. Аз не мога да преценя какви са причините за това, но що се отнася до мен самата, аз с най-голямо удоволствие бих участвала, тъй като поддържаме и много тесен контакт с сдруженията на нашите винопроизводители. В Германия винопроизводствения сектор е много важен, както и овощарския. И фермерите и винарите са много скептично настроени към към предложението. Основните им критики са свързани с непрозрачността, трудната четимост на текстовете, които получават. Господин Кортес, вие казахте, че ще мине време, докато бъдат на лице всички текстове. За нас обаче е от огромно значение несигурността у винарите да не расте, а тя в момента не само не намалява, а и расте. Особено по отношение на регламента за обозначаването, оформлението на етикетите и прочие и прочие. Има редица много големи по, така въпросителни, с които винарите се обръщат към нас. Говорихте за организациите на производителите в овощарския сектор които винаги са правили до сега това, което се изисква в останалите, като млечния сектор. Сдружават се, образуват кооперативи и въобще използват всички изисквания, за да могат да постигнат добри пазарни цени. И сега чувам, че в областта на екологичните действия се и изискват допълнителни мерки, които да се предприемат от организациите на производителите. Какво да ви кажа, скептична съм в, по отношение на това, че в а, всички, те така или иначе в а, всяко отношение имат много големи ограничения за използване на пестициди и други такива. Тъй, че сега не могат да бъдат а, затруднявани допълнително. Много от фермерите са много напреднали по отношение на работата си с обществеността, отварят детски градини и така нататък. Не трябва да искаме допълнителни неща от тях. По-важно е да има осъществими решения, с които да дадем по-силен гръб на самите производители. Благодаря. Кой е пан посел Капуто, Бацбош? Си, грация. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да не повтарям вече казаното. Но е необходимо да благодаря на господин Корте е, за информацията, предоставена на нашата комисия. Хубаво е също така, че чухме тази покана да работим по-добре заедно. Самият аз съм доста притеснен обаче от чутото. Притеснен съм от тази концепция за упростяване, защото ми се струва, че всъщност тя прикрива някои много спорни въпроси за производителите. Опростяването като чили води до корена промяна в начина на организиране на производителите, вместо на тях да им се помогне и да им се даде по-голяма сигурност, включително и правна сигурност. Ние говорихме и за екологичните изисквания. Те са пояснени наистина, на тях е обърнато по-голямо внимание, но пак ще кажа, нека погледнем с очите на производителя. Би трябвало да се предвиди един постепенен подход, за да има време производителя да се адаптира. След това при винопроизводството колегите вече го казаха, защо да се променят норми, които работят добре. Самият отрасъл всъщност зависи в голяма степен от връзката си с това, което се прави на място, затова и говорим за защитеното наименование по происход – като говорим за нормите за търговия, трябва да имаме предвид и тези традиционни наименования за происход. Каза ни се, че целта е да има един текст, в който нормите да се групират, да може производителите да се ориентират по-лесно. Струва ми се, че ние трябва винаги да се водим най-вече от техните интереси, тези, които работят на полето. Благодаря, господин председател. Три въпроса. Първо за Марокко. Какво смята комисията за решението на Европейския съд? На второ място отива се много по-далеч от опростяване при плодовете и зеленчуците. Какво смята да направи комисията и как ще се справи с сегашната криза в отрасъла? На трето място въпрос за виното. Аз не чух конкретни предложения тук. Затова искам да знам, няма ли такива предложения и какво се предвижда за виното. Чекуя пан посъл Азон. Oui, merci, monsieur président. Благодаря, господин председател. Като слушаме професионалистите от отрасъла, е ясно, че трябва да се направи упростяване. Имаме Националната конфедерация на винопроизводителите с ЗНП. Те са критично настроени към промените, предвиждани при етикетирането, както и политиката за качество при вината с ЗНП и ЗГУ. Всъщност не е възможно всичко да се слага в една кошница. Имаме вина с ЗГО, но при тях се предвижда по-малка територия. След това при ЗНП се предвижда следната промяна. Има вина без ЗНП, но те ще се ползват от някои от предимствата на вина с ЗНП. Комисията като чили отново цели по-голяма конкурентоспособност – и увеличение на обемите. За това се казва, че се цели упростяване, но всъщност това ще унищожи част от нашето селско стопанство. Комисията продължава с политиката на дерегулация в цялото селско стопанство, забравят се интересите на производителите и на гражданите при плодовете и зеленчуците вече не можем да контролираме това, което се внася на наша територия. Ни знаем, че освен това вноса е на много по-низки цени. Има и страни като Турция, страни, които не са членки на Европейския съюз. Те ползват посредници и всъщност по този начин могат да подготвят отрасъла си далеч по-добре, като инвестират в него, за да могат да се намесят на европейския пазар. Това ще доведе обаче до драматични последици. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям вече казането взех думата само във връзка с казаното от господин Корте, че парламентът и нашата комисия по-конкретно не участват в достатъчна степен във вземането на решения. Господин Корте, много добре знаете, колко, че винаги сме готови на разговор с вас. Аз винаги съм ви ценил като събеседник и се радвам, че сте в дирекция Агри. Но, що се отнася до Лисабонските договори, те ни дават право на много участие в вземане на решения, но не ни отреждат достатъчно персонал персонала тук в парламента, в комисията, в държавите членки не достига. Просто не сме на равна нога в това отношение. Не знам, господин Корте, дали можете да отговорите на въпроса колко души работят в генерална дирекция Арги, Агри. А ние имаме един-двама души. Аз вече съм внасял това предложение, защото съгласно ли са Лисабонския, Лисабонския договор броят на нашия персонал трябва да възлиза на 5% от този на комисията, за да можем да изпълняваме подобаващо възложените ни задачи. Може би си струва да поговорим по този въпрос. Сега конкретно, що се отнася до регламента и опръстяването, господин Корте, съветвам ви да поканите на кръгла маса експертите от политическите групи и да обсъдим свързаните с тях планирания законодателен акт, защото нашата комисия, минал, още миналия мангат, мандат, беше една от първите, която участваше в преговори за делегирани актове и така постигнахме някои подобрения на аграрната реформа. Така че е много важно наистина да ни поканите на кръгла маса, за да постигнем хубав резултат. Също така ще подчертая и нещо, което някои колеги вече казаха. Не е всяко предвиждано упростяване се превръща в реално упростяване. Много пъти е, и, са, ни са представили предложения от комисията, с които е ставало така. Тук в комисията по селско стопанство, например, отхвърлихме предложението на комисия за обединяване, защото то осложняваше нещата. Що се отнася до положението на пазара, ще цитирам Астрид Люлинг, бивша наша колега, която каза на тогавашния комисар, че е, тя, комисарът беше казал, че трябва да се превърнат в лузя няколко стотици хиляди хектара в Европа. Тогава Люлен каза, не, не виното не достига, много малко се пие. Аз се присъединявам. No comments. Нямам коментар. Господин Фланеган, благодаря. Един въпрос за комисията. Ако може да поясните за е, липсата на ангажимент от страна на парламента. Малко тревожно е. Като че ли сме тук само за да слагаме печата, да одобряваме предложенията. Пан посъл, дякую, пан посъл Буда. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на дирекция Агри за това, което ни каза. Искам да обърна внимание на необходимостта да използваме законодателни средства с цел упростяване в полза на селско-стопанските производители. Много добре знаем, че на сегашния етап във връзка с ембаргото срещу руската продукция, тези обединения са от жизнено важно значение за нашите производители. А що се отнася до указанията за происход, независимо дали става дума за вина или други продукти, ние не бива да допускаме изключения. Трябва да мислим за потребителя, който желае да знае, да е уведомен за происхода на това, което купува, дали е произведено извън Европейския съюз или в Европа. Право на потребителя е да знае какво купува. Dziękuję i na koniec pan poseł Cirio. Благодаря. Накрая господин Сирио. Благодаря. Имам някои а, а, проблеми. Колегите преди мен засегнаха повечето въпроси. Опростяването ни плаши, защото смятаме, че много често тук има други цели и ние не, е, не искаме дерегулиране в, винарск, в винарството. Е, това няма да помогне е, за италианското вино, нито пък виното произвеждано в Съземноморието. Помислете за всички тези битки за здравето, защото много често, като чуваме тези противоречиви мнения в е, областта на здравето, е, всъщност става дума за удар по някой отрасъл. Работният документ е, не засяга много правила. Днес е, получихме устно уверение, че няма да има проблеми. Доволни сме, но има и доста големи празнини, доста големи пропуски в работния документ, които могат да навредят. Смятам, че Европейския съюз трябва да гарантира една последователна политика. Няма смисъл да се инвестира в защита на потребителите и да имаме етикети, които да включват абсолютно всяка подробност за продукта, а когато говорим за происхода на продукта, да няма нищо. Не искаме да ги заблуждаваме, че те е, получават нещо, всъщност, което идва от съвсем друго място. Това е много сериозно и е, да се изгуби връзката между продукта и региона е, се отразява много зле на отрасъла. Ще има лошо, лош резултат за. Е, гръцкото, испанско, италианско, френско производство, например френската дума теруар, е, означава, че когато продаваш един продукт, това не, не е гаранция само за химическите и други свойства, но става дума за почва, за определено е, стопанство. И е, така че ако се наруши тази връзка, ще се, това ще донесе значителни щети. Тъй като това може да доведе до всякакво имитиране на продукта. Италия е, е изправена пред този проблем от известно време, но не само Италия. И е нещо, което наистина трябва да имаме предвид. Благодаря. Приключихме с списъка да изказване. Дами и господа, Важно е този много щекотлив въпрос, който ще се е, решава с делегиран акт. Важно е всъщност да го обсъдим без ограничение на времето, за да се обсъди въпроса е, задълбочено, без да бързаме. Нещо, което правим рядко. Също така, политиката за винарството е много важна за групата на производителите в Европа, тази голяма група. Думата отново ще има господин Корте, който да реагира на въпросите и коментарите. Имате думата, господин директор. Благодаря за въпросите. 16 уважавани членове се изказаха. Ще се опитам да отговоря на всички ви, защото те са много важни за работата ни. Първо, в отговор на реакцията, която получих, аз казах, че трябва да работим заедно, да ви включим в работата на експертно ниво. Това не беше в никакъв случай критика към състава на комитета, в никакъв случай на комисията, извинете. Аз разговарях двустранно с някой от вас да намерим решение. Тъй като и за мен е проблем, както и за вас, че вие имате усещането непрекъснато, че комисията работи без Европейския парламент. Ние не желаем това. И това става дума. Въпроси за делегираните актове. Непрекъснато откриваме неща. Моето желание и това на комисаря е да работим в много тясно сътрудничество. Аз за това споменах каквото казах, но не искам да отправям критика към никого. По-нататък да се опитам да отговоря на въпросите по 7-8 теми. Най-важните не се изненадам, че засягаха, засягат виното и етикетирането на виното и работния документ, който представиха моите служби. Този работен документ не е предложение, а това е просто cut-paste на всичко, което е в 15-те регламента. Ако сега виж, видим как това се, как гледат на това и членовете, и държавите членки. Нямам нищо против да изслушам. Но а, а, този документ доведе до доста недоразумение. Аз а, поемам отговорност, но никога а, този документ не е имал намерението да заличава нещо. А, факта, че 607, регламент 607, не знам, не означава, че ние искаме да заличаваме нещо. Това беше просто е, началото на един дебат, да видим какви са усещанията, реакциите. Ако всички тези 15 е, регламента се включат заедно в текста, съвсем ясно от дебата, тази сутрин и други реакции, че това не работи. Аз ще докладвам на, на комисаря ще го съветвам по текста. Ще започнем отново. Не бързаме. Чух, мнозина от вас казаха, ако нещо върви както трябва, не го променяйте. Разбрах посланието, силното послание, което отправихте. Нямаме намерение да включваме компромиси, господин Дантан. Второ, входните цени. Сега вече минава на плодове и зеленчуците, на входните цени, особено за доматите. Това, което се случи, че след 2013 компромисна година в основния акт, ние променихме правилата, така че е, митническата процедура, която действаше преди 13-та, вече не действа. Така че тази измама повече не може да се осъществява. За доматите е, положението в отрасъл, поне в Испания, не е никак розово проучваме доколко това се дължи на увеличение внос от Марокко, но смятаме, че е свързано и с проблемното време, климата миналата година. Ако разгледаме статистиките на вноса от Марокко, всъщност той не, не се е увеличил значително. Изобщо не е увеличен значително. Когато изчисляваме стандартната стойност на внос гледаме и, и стандартните домати и черешките. Можем да видим дали вместо да имаме ежедневен стандарт на внос, можем да променим системата на седмичен стандарт. Нашите експерти анализираха внимателно за дълъг период от време на ежедневна основа и проверяваме какво може да стане, ако го изчисляваме на седмична основа. Това е, е, е мнение на основния ни експерт. Ако това, разбира се, противоречи на волята на, на, на този парламент, това е изключително важно. Важен факт, който ще отчетем. Както вече казах, нищо още не е решено. Това е само работен документ и аз много сериозно възприемам това, което чух тук от вас сутринта цените за изтегляне на, от пазара, плодове и зеленчуци. Вярно е, знаем, разбира се, че тези цени са много ниски и не покриват производствените разходи. Цените за оттегляне от пазара не трябва да се фиксират на нива, които да станат като изход за производството. Те са минимални да, и дават на производителя възможност да използва системата. Също искам да кажа, че освен тази обща система за изтегляне на продукцията, цялостния режим за плодове и зеленчуците, има и специален режим за мерки изключителни като реакция на руското ембарго. Тук има възможност производителите да участват по-лесно в системата за изтегляне. Схемата е на разположение до това лято. Лятото тази година. Не предвиждаме обаче в и текста не съдържа промени за режима на цените на изтегляне. По-нататък, допълнителните екологични е, изисквания за организациите на производителите в е, плодово-зеленчуковия сектор. Мнозина от вас го повдигнаха. Да поясна още веднъж какво е положението, защото се боя, че тук има недоразумение. Основният е, закон, основната норма 33, алинея 5 казва, се казва, че поне 5% е, от разходите по оперативните програми се заделят за екологични изисквания. Поне 5% от разходите по оперативните програми покриват екологичните нужди. Това е по закон. Единственият въпрос тук, по който говорим на ниво делегирани актове, е как е възможно организациите на производителите да прилагат това изискване, което съществува. И има и съмнение какво означава тези 10%. Дали значи, че всеки е, член трябва да има и е, екологично изискване в своята дейност или има друго, а, друг елемент. Сега предлагаме едно правило, което да въведе повече гъвкавост. Поне 50% от членовете на организациите на производителите трябва да приложат а, а, такива действия, мерки. Ако нямаме а, такова правило, ние не сме задължени да имаме, какво ще се случи? Всяка държава членка, всеки е, аудитор ще трябва сам да решава как да отговаря на изискването за 10%. И за да гарантираме всички правила да са еднакви, не трябва да стигаме до еднакви заключения. Трябва да стигнем, извинете, до еднакви заключения. Целта е да се улеснат нещата за производителите да изпълнят изискването. Но, разбира се, ако имате други идеи, да изясним още повече нещата, ще се радвам да ги чуя. Друг проблем за организациите на производителите, е, който повдигнахте някои от вас, особено от Италия, за възможността да има кооператив, който самия кооператив да бъде член на ОП и който да пласира продукция извън координираните доставки. Това обсъждахме много подробно и е, разбираме значението, е, както и успехите на е, съответната организация на производителите в Италия. И установихме с експертите, че това ще позволи, както каза господин Дорфман, преди да влезе това в сила, ще позволи по-дълъг период. Според нас е, тук правило, правилото не е променено. Правилото си е същото. Даже и по-настоящем, по стария регламент, такива практики не се разрешават. Виждаме, че в някои държави членки признаването на ОП когато има а, член, а, който пласира на пазара. Тези неща са сложни, но ако разгледаме цялостната ситуация в държавите членки, се опитваме да а, сме от най-голяма максимална полза на ОП. Няма защо да убеждавате нито комисаря Хоган, нито неговия състав за значението на ОП. Ние знаем колко са важни и ги субсидираме. Е, това е единствен инструмент, който, с който разполагаме в отрасъла, както казахте мнозина от вас. Е, сектор, в който има е, голямо колебание на цените и е наистина изненадващо, че тези ОП се справят много добре и ние искаме да ги подкрепяме още повече. Има и държави членки, където нивото на организираност е доста ниско. Тези страни, които се присъединиха към Европейския съюз и четвърта и седма година, виждаме, че нивото на тази организираност е много по ниско и виждаме и въздействието на руското ембарго за, в тези държави е много по-голямо. Опитваме се да направим нещо в отрасъл на плодовете и зеленчуците, също и млечния сектор – ако направя така едно малко отклонение за млечния сектор, комисаря реши да представи прегледа на а, пакета за млякото. Той е в а, невъзможност на а, млекопроизводителите да, да седнат и да си решават заедно проблемите. До 30% от пазара, както споменаха някои от членовете Дантан и други, а, е, всъщност това ни е, предпазва от е, конкуренцията. Е, ще разгледаме как обаче проучванията, докладите от тази пролет и да видим как производителите откликват на ниските цени и какво можем да направим за подобряване на нещата. И накрая имаше един въпрос, мисля, за решението на съда, Общия съд по Полисарио и споразумението с Марокко. Беше взето решение да се изпрати възражение срещу решението на съда на първа инстанция, така че е, има отнесена жалба в съда срещу това решение. Надявам се, господин председател, че успях да отговоря на повечето от е, въпросите и коментарите. Може би съм пропуснал едно-две неща. Извинете за което. Bardzo dziękuję. Nie sądzę, nie widzę poza tym zapytań. Благодаря. Очевидно, че няма допълнителни уточняващи въпроси. Очевидно, членовете на комисията са доволни от отговора. Благодаря на нашия гост. Да, Лицабонският договор действително е, даде начало на нова епоха и създаде нови правила по отношение на прилагането на ОСП което означава, че сега наша задача е да разработим процедури, чрез които прилагането да става най-добре. Мисля, че вече сме на прав път. И а и нашите депутати достатъчно добре познават темата. Ние сме в постоянен контакт с фермерите, тясно сме свързани с своите региони и територии, нещо, което много помога на нашата работа тук в комисията, а и стимулира по-доброто сътрудничество между нас и комисията. Сигурен съм, че отново ще обсъдим тази много важна тема в близко бъдеще Изключително щастлив съм, че днес не ми се налагаше да ограничавам времето за изказвания и всеки можа да си каже всичко. И съвсем накрая имам едно съобщение. НП организира в понеделник, 7 март, в Страсбург от 21 до 22 и 30 часа дебат с комисаря Холган на тема кризата на аграрните пазари и безпокойството на фермерите в някои държави членки. помолихме комисара, както ви казах, инициативата беше на ЕНП, да дойде на това заседание. тъй като а, така или иначе сме в структуриран диалог с него. 21 до 22 часа и 30 той тогава има възможност да участва в нашия дебат. Ще говорим и за програмата за училищата, доклада на господин Тарабела, за здравето на животните, на господин Селимович доклада. Така че много ми се ще всички да участват в обсъждането на докладите, както и в дебата с самия комисар. Да, малко късничко е насрочена тази среща, но моля ви, отбележете си я в вашия календар. Сега закриваме заседанието на комисията и след малко започваме заседанието на координаторите. Моля координаторите и останалите правоимащи лица да останат в залата. Още веднъж благодаря и най-вече на господин Корта от комисията.